Okay, dear colleagues. We welcome... И така, скъпи колеги, приветстваме нашия колег, колега, който е председател на комисията Юри и другите депутати от комисията за съвместен дебат за да гласуваме договорите за доставка на цифрово съдържание е, госпожа Кепхарт и Аксел Вос, докладчици от страна на Юри. Да започнем с доклада за междуинституционалните преговори по този въпрос, ако искате да започнете. Да, Да, с удоволствие мога да кажа, че минаха три години, но вече приключихме да, тези преговори по едно много сложно досие. Мисля, че нещо много положително постигнахме в името на потребителите, на гражданите на Европа, защото успяхме да решим много а, значително трудни въпроси в техен интерес. Говорим за цифрово съдържание, цифрови услуги в облак, приложения, всякакви видове софтуер, интелигентни автомобили. Много са нещата, които успяхме да направим в контекста на това законодателство. не само за осигуряването на справедливо заплащане, но е, в това законодателство е са включени и безплатните приложения. А знаем, че те не са така безплатни, както изглеждат на пръв поглед, защото те са безплатни, но в замяна на това се предоставят данни. И така в тази сфера, ако има някакъв дефект, се обръща товара на доказването за едно до три години. Това е огромно постижение. Ние като граждани на Европейския съюз знаем, че има в Полша, Франция, Португалия такава система вече, но в бъдеще системата ще въжи за всички държави членки. И това е важно защото е важно да се знае как може да се докаже, че е имало дефект в закупения софтуер. Аз самата не бих могла да го направя и мисля, че доста са потребителите в същото положение. Това опира и до авторските права. Без да се задълбочава този въпрос, смятам, че той е много важен въпрос, който води до отговорност. Поемането на отговорност е важна тема. И това, което е важно за някои държави членки, ние се стремим към пълна хармонизация. Това право ще е действащо еднакво в целия Европейски съюз и на много високо ниво. Това е, е много хубаво нещо, което отстояхме. А, също така и по отношение на актуализациите. Този въпрос беше доста спорен. Как да се е, уреди нормативно този въпрос, предвид на затрудненията в пораждането на, сходни, на сродни е, права за авторски права върху приложения, например. А, или а, за права, свързани с футболни шампионати. Това са неща, които трудно се уреждат права, които траят много дълго за едно събитие, което трае само по себе си няколко месеца. правата върху актуализациите ще имат валидност няколко месеца също. Е, за, така говорим за очаквана продължителност на доставената услуга. А, това е законодателство, което нямахме на европейско ниво до сега, но обхваща редица продукти в тази сфера, така че смятам, че е много положително постижение. За интелигентните автомобили говорим нещо, за нещо съвсем друго, не за приложение, за сваляне на а, записи или съдържание от футболно първенство. А, така много е а, е, разнолико а, е, съдържанието, което обхваща директивата. След малко ще чуем и други, друг доклад по този въпрос. А приложенията като такива не влизат в приложното поле на директивата. Те влизат в другата директива, но преди отличното е, трудничество между докладчиците в с Имко и Юри. Ние решихме успешно този въпрос в интерес на потребителите и мисля, че резултатът е положителен и искахме а, да избегнем правните стълкновения в това отношение, нито пък да, а, но и да не допускаме а, да се образува правна вакуна и това успяхме. Едно от другите положителни неща а, са това. Искам да благодаря на колегите и от комиста ИМКАЛ. Искам да ви призова да подкрепите с гласа си това отлично законотворчество. Благодаря много, Евелин. Искате ли да допълните нещо, Павле? Тогава да преминем към гласуване. Ние нарушихме трилога чакани комисията и съвета. Добре, минаваме към гласуването, казва председателската. Така, предварително споразумение в резултат на триалога по а, акта за а, договорите за доставка на цифрово съдържание. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 42 гласували, 41 за. Честито на докладчика. Благодаря много на колегите от Юри, които а, бяха тук. Сега ще продължим с заседанието на комисията Имко, след като те напуснат. Okay, now dear colleagues in IMCO, we have Скъпи колеги, в ИМКО сега ще проведем гласуване на третия си председател на място на Кетрин Стайлър, която за съжаление ни напусна. Okay. So, the political group have... Политическата група информира председателя за следните номинации за първо заместник председател Люси Андерсон от, от Социалисти демократи. Има ли друга кандидатура, която би желала да издигне някоя от другите политически групи? На второ място, Луси, приемате ли номинацията? Да. И толкова много хора се изказаха на место вас. Добре. Тогава, колеги, преминаваме към гласуване с а, акламация. Congratulations, Lucy! Честито на Люси. Можете да дойдете тук на трибуната. Искам само да кажа, че е, е, за мен е голяма чест да е, бъда, да работя във ваша услуга, макар да има възможност това да е за съвсем кратко време. Благодаря. Преминаваме към следващото гласуване. Договори за онлайн продажби и други дистанционни продажби. А, може ли да дам думата на доклад? Ähm, inhaltlich kürzer fassen als meine geschätzte Kollegin Gebhardt. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда по-кратък от моята уважаема колежка Герхард. По този важен въпрос, въпроса за защитата на потребителя, имаме предложение на двете комисии – които ни дават един единствен правен контекст за защита на потребителите. През последните години работихме заедно, тези, които отговаряха за двете досиета. Работихме заедно интензивно, опитвахме се да гледаме напред, постигнахме компромиси. И имаме сега правните рамки. И сега стигнахме до резултата. Каквото и да купувате, и независимо как го купувате в Европа, то се подчинява на едно единствено, един единствен законодателен акт. Затова искам да благодаря на онези, които са работили по този текст. Работата не беше лесна. Опитахме се да подходим творчески и се ръководихме от духът на компромис, т.е. европейския дух в най-добрите си проявления. за да може това, което сме направили, да бъде в полза на европейските граждани, да бъде оптимално решение за европейските граждани и за европейския бизнес. Благодаря, Паскал, за вашата работа в защита на потребители. Сега продължаваме с гласуването. Всички ли имат карти? Гласуваме по предварителното споразумение в резултат на междуинституционните преговори за договорите за продажба на стоки онлайн и други продажби от разстояние. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Поздравления. това е, е рекорд. Всички гласуват за